Hello. Welcome to this. Добре дошли на съвместното ни заседание. Съвместно за комисиите по економически и правни въпроси, познати като Екони Юри. Много важно досие за парламента, отчитането по държави стигнахме до разглеждането на внесените изменения. Те са 272. Започваме дебата. Съпредседатели ще бъдем аз и Евелин Регнер. Ще дам думата на нашите докладчици. И двамата ще ги представя Евелин Регнер. Тя е в различни роли. Евелин, имаш думата. Благодаря, Роберто. Добър ден на всички. Ще премина на немски, така че служете си слушалките. Добро утро! Ще се изкажа в качеството си на докладчик, както от свое име, така и от името на Филип Бае. Ние си сътрудничим много добре, много тясно си взаимодействаме. Затова и онова, което ще ви изложа сега за внесените до тук изменения, отговаря и на неговата позиция. Роберто вече опомена, че са внесени 272 изменения, немалко наистина на брой, като се има предвид, че ние не внесохме толкова много изменения. Докладът не е и чак толкова дълъг. Ще категоризирам внесените изменения в четири групи, тъй като се отнасят до четири основни теми. По първата основна тема, член 48б, а именно прагът за прилагане на текста. Горната граница в случая е 40 милиона. звучи немалко. От друга страна обаче има обяснение. Има две течения в случая. В някои изменения се позовават на 750 милиона, предвидени по европейското корпоративно право. Става дума за 750 милиона оборот годишно. Това са изменения внесени най-вече от колеги от ЕНП и ЕКАРЕ. Те се придържат към принципа на действията за борба срещу свиване на основата и прехвърлянето на печалби. Този принцип залага на горна граница от 750 милиона. Други пък, най-вече колеги от Зелените, Обединената левица, СПД и ЕКР, цитират стоеността от 40 милиона евро. Нека упомена, че в директивата за счетоводното отчитане е предвидено законово определение. Предвидено е законово определение на големите предприятия, както и на малките и средни предприятия. От това определение става ясно, че всички малки и средни предприятия с нетен оборот до 40 милиона евро не попадат в приложното поле на директивата. Това е по онези изменения, в които се упоменава 40 милиона. Малките и средни предприятия не са уредени в тази директива. Те са извън приложното и поле. Директивата се отнася единствено и само до големите предприятия други критерии, като например препратката към съответната финансова година и съответната валута са много полезни предложения. Благодаря на всички онези, които внесоха такива допълващи изменения. Така можем да обърнем внимание и на други теми. Втората основна тема, основна група от изменения се отнася до значим политически въпрос, който е предмет на доклада ни. Става дума за действително отчитане по държави, за разлика от подход, в рамките на който се предвижда отчитане от една държава спрямо друга. Прави се разграничение между същинския механизъм на отчитане по държави и онова, което упоменава комисията в предложението си. Комисията предвижда задължение за докладване единствено и само за дружествата майки и дъщерните дружества в държавите членки на Европейския съюз. Към това предложение се отнася една група от изменения, а има и друга група, която се отнася до същинския механизъм за отчитане по държави, а именно отчитане на реализираните печалби и на заплатените данъци във всички държави, където дружеството майка има дъщерни дружества. Комисията по развитие гласува миналата седмица. Тя наблегна преди всичко на аспектите в този доклад, свързани с политиката за развитие. Тази комисия ясно заяви, че настоява за предоставянето на информация за всички държави, където извършва дейност предприятието. Трябва да вземем предвид това предложение на Комисията по развитие. Той отчита аспекта, свързан с политиката на развитие. Ще се спра върху третата основна тема. Виждам вече, че много дълго говоря. Ще си надсроча времето за изказване, но всъщност ще използвам и времето, което бихте отделили на колегата ми. Ние не само работим заедно, съвпадат си и позициите ни по тази тема. Третата основна тема се отнася до това какво следва да се включи в докладите, които ще станат публично достояние. Каква информация следва да предоставят дружествата? По тази тема са внесени ред различни изменения. Някои им разширяват хоризонта ни, много са съдържателни, упоменават много различни аспекти. Не знам как точно ще можем да обединим всички тези аспекти и предложения. Ако ги приемем всичките, то ще се разшири обхвата на текст. Можем и да включим само някои елементи, упоменати в измененията. Ще изслушам и вашата позиция по този въпрос. Става дума за информация като географското местоположение на предприятията покупки, продажби, стойността на активите и годишните разходи за поддържането им и други. В рамките на разискванията ще видим кои от всички тези елементи наистина са уместни и трябва да бъдат включени в отчетите. Преминавам сега към четвъртата основна тема, а именно единият формат, форматът на отворените данни при предоставянето на докладите. И по тази тема също са внесени много съдържателни и полезни изменения. По време на срещите на докладчиците в Сянка, сигурна съм в това, ще можем да постигнем немалко и по тази тема. Направих преглед до тук на внесените изменения. Нека в допълнение към това кажа, че от измененията е видно, че има много пресечни точки между позициите на някои политически групи, както и че други политически групи са на диаметрално противоположна позиция. И сега на нас се пада задачата по някои важни теми да доближим позициите. Днес съм любопитна да чуя вашата гледна точка по тази толкова важна тема. Важно е да осъзнаем едно. Публичното отчитане по държави е от изключително голямо значение. Трябва да сме наясно с това, когато изработваме окончателната позиция на парламента. С тази своя позиция ще, ще встъпим в преговори с съвета. Съветът не проявява толкова голям ентусиазъм. Трябва да имаме предвид това. Затова и сега с удоволствие ще изслушам вашата гледна точка. Когато изготвяме позицията си, трябва да сме наясно, че тя трябва да е силна. Трябва да сме застанали на силна позиция спрямо съвета, позиция около която всички можем да се обединим. Благодаря първи оратор за 3 минути Дариуш Русати. Благодаря господин председател. Искам да благодаря на докладчиците за това, че подготвиха този доклад. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Мисля, че Европейската комисия демонстрира, че взима много сериозно подобряването на данъчните системи в Европейския съюз, за да се намали възможността за данъчни измами, укриване на данъци. ЕНП е зад тези инициативи. Досието, което обсъждаме днес, въвежда изискването за оповестяване на данъчна информация за широката общественост. Основната идея е да се увеличи прозрачността, да се знае европейските дружества какви данъци дължат. За нас тази цел е легитимна, но има и една друга важна цел, а именно запазването на конкурентоспособността на европейските дружества – освен това, знаете, че като цяло се стремим да не въвеждаме е, тежест по отношение на отчетността за европейските компании. И ето тук идва и основното предизвикателство. Трябва да се намери равновесието между легитимната нужда да има по-голяма прозрачност и на второ място защитата на европейските компании. Те трябва да останат конкурентоспособни, и да бъдат на равна нога с неевропейските дружества. По-конкретно сега. Съгласен съм с казаното, че има 4-5 области на търкания, на несъгласия. Нека да ви кажа каква е позицията на НП по тези въпроси. На първо място праговете. 750, както се изисква по действие 13 от БЕПС. Това се изисква от държавите от ЕС и от други развити държави спрямо 40 милиона, които се приемат по директива за отчетността. Ние сме за тези 750 за да не се подкопават целите постигнати в рамките на големите преговори в ОИСР. И на второ място не трябва да има допълнително бреме наложено на европейските дружества спрямо е, другите неевропейски компании. На второ място обхвата на информация. Искаме изискванията за европейските дружества да бъдат ограничени това трябва да е списъка, който се изисква по силата на действие 13 на БЕПС. На трето място включването на е, европейските компании и унези от черния списък, данъчните обежища, всички останали трябва да бъдат включени на друго място. И на четвърто място клаузите за неучастие и филиалите на европейски компании, разположени в други държави. САЩ, Китай, Канада. Тук няма да е лесно да направим необходимото. Ако тези филиали не се изисква от тях да, да предоставят информация, те могат да бъдат в по-добро положение спрямо европейските компании и това е нещо много трудно. Нямаме кой знае колко време. Искам да кажа няколко думи за проблемите. Не сме решили как ще гласуваме при окончателното гласуване. Много зависи от компромисите. Да се надяваме, че ще успеем да стигнем до такива с другите докладчици. Благодаря. Благодаря от името на Екара. Председателя се извинява. По-късно ще дойде докладчика от Комисията по правни въпроси, значи сега от името на екара Пирко Руонен Лернер. Благодаря. Понякога се използва един аргумент срещу отчитането по държави. Това е аргумента за изтичането на тайни. Това обаче не е вярно. Много често търговски тайни могат да се узнаят, ако компанията го пожелае. Компанията може да получи отчети от различни държави, от държави, в които има филиали, от партньорски юрисдикции. Като цяло имаме информация, тя може да се получи, липсва информация само от някои данъчни обежища. С други думи, аргумента за данъчната тайна или търговската тайна зависи само и, е- и може да се използва само по отношение на някои от компаниите. Знаете за 400 милиона, които се използват като гранична стойност в Европейския съюз. Няма смисъл да се а, правят изключения за големите дружества. Компаниите имат нужда от а, а, предсказуемост, а, трябва да могат да планират. Има някои, които искат за, а, да се въведат по-низки гранични стойности. Те говорят за административно бреме. Много от информацията, която имат компаниите в момента, не се оповестява. Така че не можем да говорим за кой знае какво бреме. За много инвеститори финансовата отчетност представлява важен аспект Оповестяването на финансова информация е важно и за гражданите и трябва да има реалистични изисквания в това отношение. Необходимо е да има естествено отчитане на широка основа, трябва да има прозрачност, ефикасност на пазарите, трябва да може да се насърчава конкуренцията. Нашата политическа група е за отворените пазари, на които има равновесие, но ние не подкрепяме всички изменения – Смятаме, че ограничаването на оборота ще засегне в крайна сметка само 10% от големите компании. Някои големи компании от друга страна пък ще изпаднат в възможност да не се конкурират с останалите. Благодаря. Благодаря. Господин Карим го няма. Преминаваме към групата на Алде. Господин Калве Шамбон, имате думата. Благодаря, господин председател. Както и по време на последното заседание, ще се изкажа от името на колегата Кавада, който е заед в предизборната кампания. Ще се изкажа от свое име и от негово име. Системата трябва да се въведе. Трябва да се направи жест към гражданите, към европейските общества. Трябва да се покаже, че преминаваме към по-голяма прозрачност. Демокрацията разчита на информацията. Има много врагове на тази стратегия. Дружествата, някои държави в съвета и преди съм казвал, нека да не бъдем свръхамбициозни, защото няма да постигнем нищо. Нека да, да действаме предпазливо. За нас това е само една първа крачка напред. Трябва да действаме съразмерно, за да не ни блокират. Има четири основни области, където трябва да стигнем до споразумение. Първо, граничните стойности на оборота. Алде вече коментира. Това е квази технически въпрос. Липсва ни информация. Искаме да разберем защо точно докладчика е да за тези 40 милиона. Отново казвам, липсва информация. Няма как да, да стигнем до една приемлива за всички позиция. Не знаем колко точно дружества ще попаднат в обхвата. Когато говорихме за 700 като гранична стойност, ще се покрият между 90 и 97% от дружествата. На следващо място. Има риск някои от големите познати компании, които присъстват в медиите, да не попаднат в приложното поле на мерките, ако граничната стойност е 750. Мисля, че нещо подобно би било много лошо, тъй като се опитваме да бъдем прозрачни за гражданите. Тук става дума в крайна сметка за прозрачност, не толкова за данъци. Естествено би било да приемем идеята на ОИСР, какво представлява голямо дружество. Едва ли техническата дефиниция е най-полезна, тъй като има дружества, които използват всякакви е, стратегии за е, неоповестяване на, на приходи. Много хора казват, че не трябва да се налага допълнителна тежест на дружествата, защото данните вече се предоставят. Данните съществуват, ние не създаваме ново изискване за предоставяне на информация за компаниите. По отношение на планирането на стратегическия капацитет на компаниите, трябва да кажем следното. За да функционира един пазар, трябва да има реципрочност. Тоест, трябва да говорим с САЩ, с Япония, Канада и така нататък. Мисля, че можем да се съгласим по списъка, като изходим от принципите БЕПС. Мисля, че трябва да се съгласим по списъка, но трябва да има предпазна клауза. Например, можем да гарантираме, че комисията наблюдава какво се случва или пък да трябва да има някакъв списък с изисквания по силата на които може да има изключение. Това трябва да се въведе така или иначе, за да не се нанася щета на компаниите. На трето място събирането на информация. Предложението на комисията е уместно, особено като се има предвид, че комисията знае колко трудно ще бъде да се прокара нещо подобно. Трябва да поздравя комисията за предложението. Може да има един друг подход, обаче. Да се приеме това, което предлага комисията, плюс да се даде възможност на другите институции да изискват информация за конкретна държава, ако има конкретни съмнения. Или пък ако определено дружество стане твърде популярно в кавички сред гражданите. Искаме да има и гъвкавост по отношение на черния списък. Благодаря за търпението. Сега от името на Обединената левица господин Креспо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За съжаление, нашият докладчик Сянка нямаше как да присъства този момент, за това ще говоря от негово име. Ще прочета неговото становище. Извинявам се за това. Нека първо да поздравим докладчиците от името на нашата политическа група за този доклад. Взехме решение да не подаваме изменения за праговете и за десегрегацията на данните, защото сме напълно съгласни с докладчиците. Вземаме предвид предложението на комисията, но то не предоставя достатъчно справедливост по отношение на данъчното облагане. Подкрепяме прага от 40 милиона евро и изискването за десегрегирани данни. Не, се, не би било добре да се връщаме назад по който и да било от тези въпроси. Що се отнася до изискването за оповестяване вземе предвид е, е, работниците е, спрямо различните отрасли. Можем да постигнем компромис и накрая докладът трябва да има общ подход, общ формат, но различните е, данъчни органи трябва да координират подхода си. Може да работи включително и с междуправителствени органи. Благодаря, Паскал Дюрен. Благодаря, господин председател. Отново бих желал да припомня на докладчика е, с какво удоволствие прочетох този доклад отлично качество на работата. Като цяло този доклад ни задоволява. И то напълно. Във връзка с въпросите, повдигнати от господин Келве Шамбон, нека да дам някои отговори. Данните са ясни. Първият въпрос е свързан с прага – защо да се запази прага? И какви биха били последиците? Ами, нещата са прости. Просто 40 милиона е прага, над който се разглеждат предприятията като големи предприятия такива, такъв е подхода сега в европейското право. Така че отговорът е съвсем прост и ясен. Не става дума за това да се сближаваме с позицията на една или друга организация. Това е за 40 милиона. Иначе, разликата между 40 и 700 милиона всъщност би означавала да преминем от 90% предприятия незасегнати от текста на 90%, които биха били засегнати от текста. Тоест от 10 на 90. И така, мисля, че колегата много добре си дава сметка а, за това. Броя на предприятията ще е, трябва да ще има своите последици и покрития оборот също. Най-големите предприятия имат и най-голям оборот. Дали прагът ще се развива от тук нататък за в бъдеще, не, не знам, но ще търсим решение. Те иначе това е важен въпрос. След това агрегирането на информация. Ясно е, че е невъзможно непрекъснато да се актуализира списъкът на данъчните убежища. Е, и е много по-добре да има конкретни правила, които да се прилагат, конкретни критерии, а не да се говори за списък. Защото, ето, да кажем, ако в Съединените щати се предприемат мерки, които отговарят на критериите за данъчно убежище, как ще ги включим в този списък? Доста сложна е темата. Въпросът е да има предвид конкретните критерии, да не се увеличават административните разходи. А, освен това, няма да вляза в подробности по нивото на информация. подробностите, които трябва да бъдат включени. Това е тема, която също е добре да се умисли в повече подробности. Но колкото повече подробности има, толкова повече се улеснява и работата на данъчните власти. E Би ми се искало да дам думата сега на представител на СПД. Виждам, че госпожа Ферара не е тук. Ще се изкаже ли някой друг вместо нея? Госпожа Ван Шторх. Говорим за официалното премахване на данъчната тайна за дружествата. Във връзка с това имам въпрос към представителя на НП. Какво всъщност се обърка при вас в НП? И двамата са докладчици са от групата на социалистите. Явно сте допуснали много сериозна грешка. Просто не сте осъзнали колко е важно това досие. Предложението на комисията, многонационални дружества от Европейския съюз и от трети страни, с нетен годишен оборот от 750 милиона евро да публикуват данъчна изчетоводна информация е нечувано. За какво става дума? комисията злоупотребява с правомощията си в областта на счетоводната отчетност. Злоупотребява, за да може да се меси и във въпроси свързани с данъчното облагане. А данъчното облагане според нас трябва да остане в компетенциите на държавите членки. Призоваваме държавите членки да работят за обявяването на акта, ако бъде прият за нищожен. Социалистите така или иначе смятат, че данъчното облагане и законодателството в тази област следва да спадат към компетенциите на Европейския съюз. Не ги притеснява това, че ако приемат един такъв текст, ще нарушат законодателството. Искате освен това да намалите долната граница от 750 на 40 милиона. Но запознали ли сте се действително с предложението на комисията? Тя смята, че нейното предложение е съразмерно единствено и само защото долната граница трябва да бъде постановена така, че а, трябва да бъдат засегнати само по-големите дружества. По-малките така или иначе участват вече в автоматичния обмен на информация. Сега искате да намалите предвидената от комисията граница от 750 милиона на 40 милиона. Така ще сразите буквално по-малките и средни предприятия. Какво целите с това всъщност? Искате да се пазарите ли за праговата стойност. Но тогава бих могла да кажа, че можем да предвидим друга стойност от 750 милиона, милиона на 750 милиарда и да се опитаме да се срещнем някъде по средата. Абсурдно е онова, което предлагате, онова, което обсъждате. Не запознахте ли се с писмото на Бизнес Юрап, например? Мисля, че всички сме запознати с това писмо. То според мен е отлично поради две причини. Първо, това писмо става напълно ясно, че предложението е абсурдно. Освен това, в писмото категорично се заявява точно това – Като че ли смятате, че изобщо не ви засяга, че бизнес средите не желаят да разговарят с вас? че са наясно за какво става дума тук. Така само ще налеете още повече вода в мелниците на тези, които критикуват Европейския съюз предлагам, тъй като смятам, че не е възможно да се постигнат компромиси по това предложение, да приемете моето изменение 37, в което предлагам да се отхвърли предложението на комисията. Госпожа Капел от групата на ЕНФ. Благодаря, госпожо председател борбата срещу избягването на данъчно облагане най-късно след Ликс спада към основните приоритети на Европейския съюз. Борбата срещу това явление следва да протече чрез гарантирането на повече прозрачност и облагането с данъци там, където се реализира печалбата. Във връзка с това беше предвидено предвиден автоматичен механизъм за обмен на информация за данъчните постановления, както и автоматичен механизъм за обмен на информация между данъчните администрации на държавите членки. Става дума в втория случай за автоматичен обмен на информация за дружествата. Много е важно в случая да спазваме плана за действие за БЕПС на ОИСР. Не мисля, че би трябвало праговата стойност да бъде намалявана от 750 на 40 милиона. Много е важно само големите дружества да подлежат на задължително оповестяване на информация по данъчни въпроси. Така или иначе, Компетентните органи на държавите членки на Европейския съюз вече разполагат с такава информация. Що се отнася до съдържанието на отчетите, също трябва да спазваме международните стандарти, стандартите по БЕПС. Само така можем да запазим конкурентоспособността на европейските дружества, като едновременно с това гарантираме и високо ниво на прозрачност. Важно е да има в Европейския съюз високо ниво на прозрачност, но това не бива да става за сметка на конкурентоспособността. Затова не бива да има и прекомерна административна тежест за дружествата. Регистрите трябва да са достъпни, но не и за широката общественост, тъй като става дума за търговски тайни. Регистрите трябва да са достъпни за компетентните органи, банките, данъчните консултанти и данъчните администрации, но не и за широката общественост. Госпожа Ферагут и след това госпожа Берес. Sí, muchas eh, como saben, soy la ponente en la sombra de la Comisión Jurídica и, eh, bueno... Благодаря много. Както знаете, аз съм докладчик всяка в Комисията по правни въпроси. Подали сме две, 22 изменения. И като цяло сме за предложението на комисията. Смятаме, че то дава достатъчно добра равновесие между ръчността и добрия инвестиционен климат в Европейския съюз. Включили сме се в компромисни изменения, що се отнася до формата за отчитането страна по страна. Е, сложният въпрос е прагът. Подкрепяме предложението на комисията, тъй като то съвпада и с а, подхода на ОСР. И нито една страна не трябва да намалява този, подход, този прак, освен Гърция. Имаме опит и в други комисии с предложения, които не са стигнали приложение. Трудно да се каже точно какъв е контекстът тук, но като цяло предложението на комисията постига една от основните цели, именно да има по-голяма прозрачност. Фирмите искат да не се изисква повестяване там, където това може да се отрази време на тяхната търговска позиция на пазара, а, стига да могат да го докажат. Тъй или иначе трябва да се намери баланс между конкурентоспособността, правната сигурност и прозрачността. Благодаря, за вас. Благодаря, госпожо Тухлачев, за подадените за изготвените текстове. Когато говорим за прага, казва казват се, че предложението на комисията е доброто предложение. Ние не сме готови да правим компромисли. Готови сме да обсъдим нещата с съвета. Някои държави членки бяха направени предложения за постепенно въвеждане на мярката с промяна на прага. Работим в различни комисии в парламента. Такса на такса е пара. И е добре да ни Що се отнася да прави и ОСР, напредък през последните години нямаше да е факт, ако не бяха усилията на ОСР, за БЕПС, данъчните, обмен на данъчна информация, минималните стандарти, обмен на информация във всички тези области до голяма степен е насречен именно от ОСР. Затова е добре да се работи Тре въвежда. И е важно с действията си също да не затрудним международната дейност на ОИСР. И накрая, предпазната клауза мисля, че тя е пропорционална и коректна. И ако се иска обсъждане с данъчните власти а, за чувствителна информация, за която да се обясни защо тя не се оповестява, добре, останалото е, е трябва да е достъпно. Господин Калве. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на вас, господин председател. Е, опитам се да се включа възможно най-конструктивно. На две неща отговарям на господин Дюран, който вече не е тук. Той говори за 10% а, и 10% от предприятията. Една, едно предприятие трябва да си плаща данъците И най-важното е какъв е оборотът, върху който се плащат данъците. от оборота вече е достатъчно голяма крачка към прозрачност и към информация за обществеността. това иска не непременно да бъдат засегнати малките предприятия. След това госпожа Берез трябва да слушате по-внимателно. Хем казвате, че предложението на комисията е добро, хем приемате някои компромиси, хем не искате да се връщаме назад – Нека да ви обясня как стоят нещата. Искам да има компромис, за да не се унищожи това предложение. За мен тези 750 милиона не, не са проблем. Въпросът е да се вземе предвид отколко на колко процента се преминава. И не мога да разбера защо колегите възразяват. Колегата Фарагът заяви своята позиция. Говорим и за това защо се прилагат стандартите на ОИСР. Добре, Ще... Това ще е моята позиция за компромисите. Благодаря на всички изказали се. Тъй като времето напредна, ще се изкажа съвсем накратко в качеството си на докладчик – Работим изключително усилено. На 30 май предстои да се състои гласуването. Идната седмица, както и по време на пленарната сесия в Страсбург, ще има заседания на докладчиците в Сянка. Мога да ви уверя, че ще направя всичко възможно, за да доближа така разминаващите се позиции по долната граница, както и други позиции по същество. Всички се изказаха положително за много значимата роля на стандартите на ОИСР, но Европейският парламент трябва да надхвърли тези стандарти. Отчитането е важно с оглед на прозрачността. Ако искаме да гарантираме справедливо данъчно облагане, трябва да вземем предвид и малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия особено страдат от това, че по-големите дружества правят каквото си искат и че въобще не е ясно в каква посока поемат паричните потоци. Прозрачността е добра с оглед на решенията на инвеститорите. Тя не вреди на дружествата, както ясно показа и отчитането по държави за банките. Прозрачността, надявам се, няма да навреди и на конкурентоспособността на европейските дружества. Защо? Защото разходите, ако подходим интелигентно, ще бъдат максимално ниски. Имам предвид разходите за това данните да станат публично достояние. Сега ще закрия заседанието. Благодаря ви много за изказванията. Стана ясно от изказванията ви, че по тази или онази тема има готовност за компромиси. Желая ви приятен ден.